Bene. Eh, signore e signori, eh, se uh, I will speak in Italian, so if you can... Дами и господа, ще говоря на италиански. Бих искала да открия изслушването на Комисията по култура, образование, младеж и гражданство. Давам, а, искам да кажа добре дошъл на господин Тибор Навръчиш, кандидата за комисар. В самото начало ще кажа няколко думи. Както знаете, за нас е изключително важно това изслушване. То не е важно само за Комисията по култура и образование, на която имам чест да съм председател, но и е, поради присъствието на колегите от Комисията ИТРЕ, и Комисията по петиции. ИТРЕ като асоциирана комисия, а Комисията по петициите като поканена. Благодаря на колегите, че са тук. Показваме един хоризонтален подход, който показва, че културата, творчеството от една страна, които имат изключително важно значение, защото те е, са една добродетел, както и от друга страна иновациите и социалното образование. Политиките в сферата на образованието, на културата, политиката за младите, е, политиката, що се отнася до гражданството, трябва да бъдат е, в центъра на стратегията 2020 година. Това означава, че за нас това е изключително важна тематика за конкретна реализация на принципите е, в учредителния договор на Съюза и за да се разбере каква е общата ни идея за Европа, каква е идеята ни за човешко, политическо, социално развитие. Поради тази причина, господин Наврачич, не можем да подценяваме Тревогите, които излязаха през тези дни и този месец, изразени от много граждани. Аз съм убедена, че вие днес ще имате възможност да обясните. Надявам се и ние да ви дадем достатъчно уважение, за да можем да гарантираме че вие ще спазвате принципите от учредителния договор и за да може културната, образователната политика в Съюза да бъде е, приложена. Вашата роля като комисар ще бъде изключително важна. Комисар на Европейския съюз. Искам е, да ви кажа каква ще бъде процедурата за това изслушване. Както знаете, Имаме указания за тези изслушвания. В 16-то приложение са записаните от правилника ни в правилника се казва, че се оценяват комисарите на базата на общата им компетентност, на ангажираността им към Европейския съюз и личната им независимост. Оценява тяхното познание по бъдещия им ресор, както и способността им да се изразяват. Това е базата за всяко едно изслушване и днес също. Кандидатът за комисар вече отговори на един подготвителен въпросник. Много му благодаря за това. Неговите отговори са на разположение на всички депутати, на всички езици. Също ги имате и пред себе си, заедно с автобиографията на кандидат-комисаря. И така, смятам да организираме изслушването тази вечер последния начин. В самото начало кандидатът за комисар, господин Наврачич, ще има възможност да говори максимум 15 минути за да може да направи своето експозе. След това, както знаете, ще има време 45 въпроса да се зададат от нашите депутати. Дебатът ще функционира на базата на пинг-понг. Една минута за въпрос, две минути за отговор от комисаря на всеки въпрос, така че общо три минути. Искам да ви припомня, че първия кръг въпроси идва от представители на политическите групи и независимите. След това а, искам да ви припомня, че комисията ИТРЕ, която е тук като асоциирана комисия, присъства тук, а комисията по петиции е поканена комисия. След като минат въпросите и отговорите, накрая господин Наврачич ще има възможност накрая в 5 минути да обобщи. Езиците, които можете да слушате и говорите, са 23, за да може да използвате собствения си език. Само малтийския не е предоставен, не може да се говори на малтийски. Изслушването се излъчва по интернет на сайта на Европейския парламент и можете след това да видите и видеозаписа на това изслушване. Преди да започнем, трябва да ви кажа, че разполагаме с симултанен превод, затова ви моля да не говорите много бързо, за да може да има добър превод. Добре дошъл отново на господин Наврачич. Имате думата за 15 минути. Благодаря.